Добро утро! Предлагам да започнем работата на нашата комисия. Надявам се, че първите точки, като приемане на проекта за дневен ред, ще ги одобрим бързо. Всички сте получили дневния ред. Можем ли да го сметнем за одобрен? След като няма възражения, да, втора точка одобрение на протокола от заседанието от 1 и 2 септември 2009 година. По този въпрос имаше заявка за вземане на думата, която възникна по време на заседанието на координаторите. Госпожа Крън не знам дали искате да разкажете. Става въпрос за молба за корекция на една от точките на протокола от последното заседание. Благодаря, госпожо председател. В протокола се казва, че се планира посещение в Мадрид. По време на заседанието обаче на комисията не сме говорили за Мадрид. Ставаше дума за служебно пътуване до Австрия и до Уелвър. Така че, моля, протоколът да бъде коригиран в това отношение. Ако няма възражения, ще направим тази поправка в протокол. Eh, в такъв случай Преминаваме направо към частта за гласуване по двата доклада. Седма и осма точка. Седма точка е протекто доклад относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2008 година. Докладчик е госпожа Палиадели. Дели. И точка 8. Становище за комисията по бюджета относно проект за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел 8. Европейски омбудсман. Докладчик е госпожа Алкен, но тя днес не присъства по лични причини. Възпрепятствана е да дойде. Така че няма да можем да чуем нейното мнение но имаше предложения за изменение преди нашето заседание. А, тъй като имаме оговорка с нея, можем да процедираме по дневния ред, освен някой, ако няма възражение. Но сега госпожа Палиадели има думата. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Когато когато комисията по петициите е, разглежда този въпрос, все пак това е важен въпрос, тъй като институцията на омбудсмана е много важна и това ни изпълва с респект. Но аз имам пълно доверие на сътрудниците ни от секретарията и искам да им благодаря най-горещо, защото тяхната помощ бе безкрайна. А, защо се чувствах също малко странно, когато трябваше да свърша тази работа? А, точно защото институцията на омбудсмана е толкова важна – защото там има огромно значение и личността на самия омбудсман. Ние имахме предоставени документи, много аналитични доклади, много други документи. Е, с които си Сме ясна картина как е, омбудсмана се отнася към своите задължения и как изпълнява е, всичко, което е свързано с отговорностите му към европейските граждани. И съм изключително доволна, че всъщност работя за комисия, която е в толкова тясна връзка с европейските граждани вие сигурно сте прочели обяснителния меморандум, евентуално и доклада. И искам да е, отнема малко време да поговоря по тази тема. Просто, просто на αναγνώστη και τον χρήστη είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή τα στατιστικά δεδομένα. Статистиките, които са представени там, се разбират съвсем лесно. Дадени са цифри за всичко, с което се е занимавал омбудсмана. 3406 жалби, 802 от които е, са били изчетени за допустими от него, като част от неговите отговорности. 36% от тези случаи са свързани с липса на прозрачност, неправилни решения. Това е много важно. Друго, което искам да подчертая, са начините, по които омбудсмана и неговите сътрудници са се отнесли към тези случаи. Е, имало е опити да се постигнат приятелски споразумения между жалбоподавателя и съответните институции. А освен това, омбудсманът е показал и много голяма способност да решава тези казуси с е, разум и достатъчна бързина. И съответните институции са а, бързо са успели да коригират а, практиките, за, по, които, по отношение на които е имало жалби. В някои случаи омбудсманът е дал съвет и за Агенцията за защита на данните и на други институции съвети за това как най-добре е да се разрешат казусите, по които имам жалби. През 2008 година има публикувани две изследвания. Едното е по общи въпроси по проблеми, продигнати през 2006 и 2007, а през 2008 Омбудсман е представил и проекто заключения за институциите в областите, където са били открити проблеми. През 2008 също е имало и доклад по инициатива на омбудсмана, където се критикува комисията, че не отчита достатъчно проблемите в някои области. Примерно проблемите за допълнителните нужди от превод, устен превод. Също така е, има изследвания за забавените плащания от страна на комисията към някои от нейните доставчици и обърнато внимание на комисията да действа по-бързо и да подобри методите си. Като омбудсмана е получил уверенията на комисията, че този въпрос ще бъде решен а, като той декларира, че ако това не се случи, ще се проведе и ново проучване на въпроса. Също искам да а, обърна вашето внимание и на приоритетите на Европейския омбудсман, които са свързани с всички наши приоритети, с подобряването на качеството на информацията за нашите граждани, включително и това, което предоставяме като информация на веб страниците ни. А също така и съществуването на план за начините по които ще се подхожда към проблемите на гражданите, по които ще се разпространяват най-добрите практики и ще бъдат насърчавани. Този доклад, по начина по който той е оформен, дава една много добра и е, сбита картина на ситуацията. Той никак не е дълъг считам, че трябва да бъде прият, защото той отразява един от най-важните принципи на Европейския съюз. Целта ни е все пак Европейския съюз да стига близо до гражданите, да засилваме прозрачността, да създаваме и да развиваме духа на сътрудничество с европейското граждане, така че те да се чувстват свободни да се обръщат към омбудсмана, когато имат проблеми. Благодаря. Λυπάμαι ότι έπεσα την ώρα που προσφέρετε καφές, αλλά ελπίζω ότι ακούσατε όλα αυτά που είχα να σας πω. Извинете ме, че всъщност се наложи да говоря докато ви сервираха кафе, но се надявам, че сте успявали да ме слушате. Госпожа Руни? Благодаря, госпожо Палядели. Ние от НП Подкрепяме вашия проекто доклад. Поздравяваме ви, подкрепяме и измененията, предложени от госпожа Кох Мерин. Не са толкова много предложенията за изменения, повечето от тях са редакционни, но искам да кажа нещо за предложението за изменение на зелените. То е процедурата, процедурата за внасяне на предложения и превод на езиците. Очевидно е имало проблем с превода. Да, нещата не винаги са лесни, но в този случай нямахме време да внесем повече изменения. Проблема беше че доклада бе подаден на 28 април, а процедурата трябваше да приключи към тази дата. Надявам се, че това няма да се повтаря. 17 изменения имаше. Благодаря на колегите, които ги подадоха. Имаше и две устни изменения. И вече имаме мнението на НП. Други мнения имате ли? Благодаря на госпожа Палеадели. Има ли други желаещи да се изкажат от името на политическите групи? Иначе направо ще гласуваме. Добре, първото предложение на госпожа Палиадели. Става въпрос за алинея трета. Всъщност е записано ситасион за, против, въздържали се. Приема се. Точка от преамбиола Г, латинско, на госпожа Пелиадели. за, против, въздържали се. Приема се. Точка първа на госпожа Кохмерин за против въздържали се приема се точка 2 госпожа Кохмерин за против въздържали се Алинея пета, пак на Силвана Кохмерин. Разделно гласуване и имаме. Първо гласуваме първата част до текста and transparently, прозрачно. За, против, въздържали се, приема се. Сега втората част за, против, против, въздържали се. Отхвърля се втората част. Алинея 5, последно изречение. Предложение на госпожа Палиадели за, против, въздържали се, приема се. Алинея 6, устна поправка на госпожа Алкен за, против, въздържали се. Отхвърля се. Алинея 6. Предложение на Кохмерин. И тук имаме разделно гласуване. Първа част. Това е съвсем нов текст така че гласуваме първата част в новата му редакция. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част гласуваме от considers however нататък. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграфо 6. Мендаменто... Алинея 6. Предложение на госпожа Палиадели и госпожа Рапти. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9 на Силвана Кохмерин. Предложение за нова алинея. За против, въздържали се, приема се. Алинея 10, госпожа Дели за, против, въздържали се, приема се. Алинея 10, 11 предложение на госпожа Кохмерин. Разделно гласуване. Първа част до точката и запетаята. Гласуваме тази част за, против, въздържали се. Ще повторим гласуването за. 11 предложение за. Contrario? Против. Приема се. Втората част няма да се гласува, отпада, тъй като беше прието десетото предложение. Сега ли не 11-та, е предложение на госпожа Палиадели. За. Против. Въздържали се. Приема се. Алинея 16. Устно предложение на госпожа Алкен. За. Против. Въздържали се. Приема се. Алинея 20, 13 предложение Кохмерин за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14-то предложение по алинея 20 госпожа Дели за. Против. Въздържали се. Приема се. Алинея 22 на госпожа Палиадели. Да, за, против, въздържали се, приема се. Алинея 23, госпожа Палиадели за, против, въздържали се, приема се. Алинея 23, предложение на госпожа Кохмерин отново разделно гласуване. Първата част до точката и запетаята. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част отпада. Сега окончателно гласуване на така изменения текст. За. Против. Въздържали се. Докладът е прият. Виждам, че госпожа Аукен е между нас. Можем ли да преминем по, към становището по точка 8? Гласуване по това становище. La votazione. Possiamo aprire la votazione Можем ли да гласуваме по документа по точка 8, след като авторът госпожа Алкен е тук, няма предложения за изменения, както ви казах, така че можем направо да гласуваме текста на цялото становище. За, против, въздържали се. Становището е прието. Сега продължаваме след гласуването. Преминаваме към обсъждане на някои петиции в връзка с приложението на директивата за естествените местообитания – но преди това ще чуем господин професор Николас Сатенер, който е един от съавторите. Съжалявам, изглежда, че възниква технически проблем. Ще продължа да говоря. Може би някой ще дойде и ще се погрижи за техническите проблеми междувременно. Господин професорът е един от съавторите на проучването по точка 9 от дневния ред. Тук става въпрос за теми, които обсъждахме и миналия път в нашата комисия. Това са теми, които са и предмет на петициите, които ще обсъждаме днес. Искам да кажа предварително по отношение на петициите предмет на обсуждане тази сутрин. Тук са, са авторите на петиция 12, Жан-Мари Саломон, по 13-та, двама са автори също са тук, по 15-та, Господин Марк Дешауер е тук. Извинете, поправя се председателката. Напрот, той е съобщил, че няма да може да дойде, но си запазва правото да предоставя на комисията допълнителна информация във връзка с петицията си. И така, ако сме решили техническите проблеми, можем да направим и другите съобщения. Allora, mentre risolvono i problemi Значи, докато продължава работата по отстраняване на техническите проблеми, да направя другите съобщения. Освен протокол от предишното заседание, сме ви предоставили списък на петициите, обявени за допустими на последното ни заседание. Ако имате бележки по този списък или възражения, в връзка с изразените становища в документа, моля, сега е момента да ги изразите, иначе ще сметнем документа за одобрен. Той е като приложение. Poi c'è anche, la settimana scorsa è stata anche consegnata a ciascuno di voi la... Uh... Миналата седмица всички вие сте получили списъка с петициите, по които работата трябва да се възобнови. Ако нямате възражения, ще сметнем и този списък за одобрен. Има желание за вземане на думата по 0734 където се и се предлага отлагане на работата по документа. Това е по част Б. А що се отнася до самата част Б, знаем, че а, ако няма възражения, тя също се смята за приета. Имате ли бележки по част Б от дневния ни ред днес? господин председателят тук а, помоли да отложим оценката по 52, 53 и 68 точка. 56-та, извинете, както и по 82. Няма възражения. Значи, вземаме такова решение con l'ultima comunicazione rispetto agli esiti dei lavori della riunione. И последно съобщение в връзка с резултатите от заседанието на координаторите тази сутрин в 9 часа. Allora, rispetto alla riunione dei coordinatori di stamattina, ehm, volevo informarvi che eh, така, за заседанието на координаторите от тази сутрин. Договорихме се да продължи работата по кодекса на добрите практики, разработен през миналия мандат. Сега той трябва да бъде актуализиран на базата на измененията в правилника за дейността на Европейския парламент. Беше взето решение на заседанието на координаторите да обсъдим още веднъж тази тема, за да можем да приемем окончателен текст, с който нашата комисия да има възможност процедурно по-бързо и по-ефикасно да решава проблемите. Това беше и вашата молба и общото ви желание от предишното заседание. Що се отнася до нашите становища по два документа, първо многообразие на видовете и второ приложение на общностното законодателство беше спомената социалистическата фракция за първото становище, а ЕНП тогава ще изготви второто. А, самите политически групи ще номинират автори на становищата. Абе, il 4, madame Oken era quindi е стато rinviato. Отлагаме обсъждането на точка четвърта за следващия път, защото това е важна точка изслушване на номинирания комисар. Ко- координаторите решиха да настояваме ние като комисия по петициите да можем да изслушаме бъдещия комисар, разбира се, в рамките на нашата компетентност. Няколко пъти беше посочено, че това не е нещо ново за нашата комисия. А, никога не сме пропускали да изслушваме комисари в миналото. Ръководството на комисията, бюрото, ще настоява и този път нашето желание да бъде изпълнено. Е ще настояваме пред председателския съвет това да стане. Съответният документ ви е раздаден, има и интернет страница, на която могат да се наблюдават всички дейности във връзка с омбудсмана. В момента процедурата тече и можете да следите нещата по интернет що се отнася до самия избор на Европейския омбудсман, съобщавам ви, че в Страсбург на 19 октомври ще има специално извънредно заседание на нашата комисия. Ще получите допълнително покана за него. Сега се надявам, че не съм забравила нищо от това, което трябваше да ви съобщя. макар че обстоятелствата с техническия проблем явно не са изяснени все още. Но, ако нямате бележки, продължаваме работата си с, с може би с петициите. След това ще се върнем на доклада. Ако сте съгласни, нека започнем тогава с петициите, преди да представим проучването. fa il rapporto senza il supporto can do it, can read it without the support. Vuole far... Oui. Euh, Madame, Madame la Présidente, je peux prendre la parole. Euh, manifestement, ça ne, ça ne passe pas. госпожо председател, да също да кажа нещо. Очевидно тук нещата с а, техниката няма да се оправят, поне не скоро. Бихте желали без да а, показвате графики или диапозитиви да, да започнете с вашия доклад или предпочитате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 Нашия докладчик не трябва много бързо да напусне. Нека да изчакаме и да имаме наличната техника, защото депутатите все пак ще могат да се възползват от това, че ще се прожектират съответните изображения. Sì, se non ci sono obiezioni, eh, c'era un'obiezione da parte del, dell'ufficio perché il rapporto, come avevo anticipato prima, eh, entra. Тъй като докладът е свързан по същество и с темите, които са предмет на петициите, постъпиха възражения срещу първоначалното предложение да започнем с петициите. Но поради технически причини в момента не можем да процедираме по друг начин, така че започваме с петициите. Номер 10 е, е, става дума за петиция 0251-2007, внесена от Марин Галея с малтийско гражданство от името на един Лард Хелва относно закривата на местността Та Сенк Гозо Малта. Благодаря, госпожо председател. Става дума за специални е, защитени зони на остров Гозо, Малта, е, които е, се отличават и с богатство на археологически останки, с разнообразна флора и фауна Ясно ми е, че е, грижите е, и поддържането на тези специални защитени зони е от компетенциите на държавите членки. Но същевременно ние трябва от името на общността да следим за спазването на е, установените от директивата за местообитанията правила. Има 12 такива зони, 10 от тях отговарят на критериите. Но тъй като комисията сметна за необходимо да внесе иск за производство за неспазване на общностното законодателство, за нарушение на правилата по общностното законодателство. Малта смята, че е, има основание е, да потърси правата си и да се защити, така че искът е, в крайна сметка бе отхвърлен но тези специални зони са така да се каже буферни зони. Те са важни, тъй като по този начин зоните се самозащитават, а в е, директивата за птиците, за защита на птиците, директивата за местообитанията предвиждат е, е, и редица други съществени мерки. Важно е член 6 от е, директивата да се прилага съвсем стриктно именно по отношение на Натура 2000 трябва да кажа, че предстоят едни задължителни проучвания за оценка на въздействието. Комисията ще се занимае много обстойно и сериозно с този проблем. Като тук става дума, както казах и в началото, за зона от общностно значение, която е, би трябвало да се свързва с съответните изисквания на директивата за местообитанията. От декември 2009 година това поне е така. В жалбата става дума за това, че именно в тази зона от общностно значение е, предстои изграждането на хотел, поне има такъв проект което е в нарушение както на директивата за местообитанията, така и на директивата за защита на птиците. Ще се проведе официална среща с малтийските компетентни органи е, през октомври и е, ще обсъдим подробностите. Благодаря. Да чуем сега изказвания. Благодаря, госпожо председател. Сеньора президент, кеф дин петициони. Първото, което искам да запитам е как именно стана така, че петицията е подадена преди две години и чак след две години ние започваме да я разглеждаме. Считам, че е, трябва да дадем обяснение на вносителите, защо се е наложило да чака две години. За да се обърне изобщо внимание на петицията им. Толкова много неща са се случили през тези две години. Е, фактите сега далеч не са същите. Там такът дейности и в момента не можем да кажем, че ситуацията е такава, каквато е била преди две години и много вероятно нещата да са се променили 100%. Ако сведенията са ми правилни, факт е, че има много промени, има развитие на обекта, има промени в съответната област. Сега вече областта е попада под обсега на директивата за местообитанията, но все още от комисията няма ясни заключения. Смятам, че не е справедливо е, спрямо вносителите, които е трябвало да чакат две години. Нито пък е справедливо за компаниите, за собствениците на земя в тази област, защото те не са наясно какви права имат, какви права нямат. Е, смятам, че просто цялата процедура е много несправедлива. Също така искам да кажа, госпожо председател, че изобщо не съм доволен от неконкретния отговор на комисията. И за това искам тази петиция да остане на дневния ни ред и за следващото заседание и да поискаме ясно заключение от комисията – с което ние да можем да приключим с този казус веднъж и за, за винаги. Не можем да оставим вносителите на петиции да чакат толкова дълго. Sono d'accordo, madame Attar. Да, съгласни сме. Господин Атарт? Yeah. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм напълно съгласен с нашия колега за това, че отговор от комисията е незадоволителен. Причината е, че през октомври ще има дискусии по тази конкретна област, за да стане ясно да се определи точно за коя зона се говори. Комисията съобщи също, че има преструктуриране на дейностите в тази зона. 60% от зоната вече е оставена запазена като защитена зона, достъпна до хората. Тя, това са там частни земи. И трябва да се търси равновесие между толкова важната област на туризма за тази страна и необходимостта да се запазват природни е, зони. В такива обстоятелства обаче съм съгласен с е, изказването на колегата, че а, е необходимо, както и комисията признава, че трябва да се проведат допълнителни дискусии. Е, нали, те казаха, че през октомври ще продължат. Е, имаше такова изказване. Затова подкрепям изказването на колегата е, да оставиме петицията за едно следващо наше заседание, когато ще имаме вече съвсем конкретните нови факти. Ако няма възражения, председател, казва председателката, мисля, че ще е най-добре да оставим открита тази петиция и да видим, ще е, сложим в дневния ред на някои от бъдещите ни заседания. Аз лично ще държа връзка с вносителите и с оглед на отговора на комисията ще следим дали въпросът е бил решен. Защото естествено, че времето е много важен фактор. Много е важно е, да дадем гаранции, че този казус ще бъде приключен. Да, благодаря. Е, госпожо председател, може би трябва да уточним. Комисията каза, че ще се среща с е, властите на Малта по през е, октомври, тогава нека да решим тази петиция да се дискутира на нашето заседание непосредствено след като се проведе срещата на комисията с е, малтийските власти. Нека тогава да вкараме и ние тази тема в днешния ред. Добре, идеално, казва председателката. Тогава, ако няма възражения, И ако всичко е наред с техническите проблеми, да видим, готови ли сме вече с предишната презентация. Allora, ritorniamo al punto 9, la presentazione della, dello studio. Добре, преминаваме към точка 9, представяне на изследването. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, Комисията по петициите ме помоли да представя доклад, който съм подготвил за една фирма във връзка с прилагането на определени разпоредби от директивата за местообитанията 92-43. Трябва да кажа, че в основата на тази директива лежи стремежа за опазване на видовете на местообитанията, тъй като напоследък данните сочат сериозно влушаване в това отношение европейските институции трябваше да реагират от 2010 година. Предстоят много активни мерки срещу една такава тенденция на влушаване, като ще има специални е, защитени е, зони за птици или важни зони за птици, съгласно директивата за защитата на птиците. Вие виждате, е, че при моето проучване Става дума за, най-вече за член 6 от е, директивата и за това как националните е, държави членки, то част от тях, прилагат този член. В случаите, в които се предвиждат някакви проекти, е, строителни проекти, е, които биха могли да нарушат разпоредбите на директивата и то най-вече визирани от мен вече член 6 е, е предвидена специална процедура. Трябва да се изготвят специални планове за мерки за защита на съответните защитени зони или важни за общността зони и също времено, евентуално и за е, спиране или за е, промяна на проекта, ако в е, държавата член е, компетентните органи се пък решат, че проектът би трябвало да се осъществи, тъй като е от е, особено национално значение, е, което стои над е, задълженията по директивата. Също се предвиждат някои допълнителни мерки. При всички положения е, се предвиждат е, проучвания по конкретните е, случаи, по конкретните проекти, като разпределянето на проучванията става по един определен ключ, по един определен модел, който е насочен към установяването на баланс, така че да, да бъдат застъпени различните правни системи в Европа и да бъдат застъпени различните части на континента в рамките на държавите членки, естествено. В рамките на проектите е задължително провеждането на проучвания на оценки за въздействието върху околната среда. От това се отнася <laughs> за всички проекти, но най-вече за големите е, строежи на автомагистрали и други големи строителни съоръжения. Друг е въпросът, че е, в е, оценката влизат и социални аспекти, така че се проследява и социалното въздействие – тук трябва да споменем и изграждането на предприятия за изкаране на отпадъци, и е, бентове, язовирни бентове, и вятърни е, енергийни е, съоръжения на основата на енергия от альтернативни източници и така нататък. Няма да изброявам всички е, детайли, но ще се опитам да формулирам препоръките. Вие знаете, че по отношение на класификацията на зоните сме поизостанали, най-вече някои от държавите членки не успяха е, в е, достатъчно бърз и кратък е, срок е, да установят необходимите критерии за защита на зоните и на видовете, на местообитанията на флората и фауната. Важно е във всеки случай е, и това, че една такава забавена класификация забавя и плановете за поддръжка и за защита на съответната зона като цяло, за стопанисването на зоната – експертите в държавите членки, както се оказа, не са имали предвид е, натрупването на последствията, на негативните последствия, което е особено важно, тъй като не са използвали интердисциплинарен подход. Държавите членки би трябвало да гарантират е, една безпристрастност на експертната оценка, на експертизата и в случаите, в които има съмнения относно безпристрастността и обективността на експертизата, би трябвало да е, се привлича и друго експертно мнение, независимо експертно мнение. Важно е да се следи за научната обосновка на изготвените експертизи. Аз подчертавам, че анализа трябва да бъде и директен, и индиректен, тъй да се каже, когато се опитваме да обхванем всички възможни щети и всички възможни негативни последствия. като тези оценки би трябвало да са всеобхватни и да включват и альтернативните възможни решения. Принципа за превенция очевидно не се спазва, когато говорим за процедурата по взимане на решенията. Така че в едно становище на комисията се подчертава необходимостта от е, едно балансиране на всички възможни ефекти и всички интереси. При всички положения, в някои случаи, националната държава би могла да каже, че даден проект е от толкова голямо значение, е, за държавата член, че стои над изискванията, заложени в директивата. Когато става дума за оценка на проектите, компетентните национални органи обикновено се обръщат за консултации, за експертна помощ към различни компетентни институции и организации и по този начин се сформира крайната оценка. Но те могат да се ползват и от помощта и експертната и консултантска помощ от страна на комисията и на институциите тук. И още нещо, Поглеждайки анализите във връзка с мерките за компенсации, за обещетяване, трябва да кажа, че съм разочарована. Обикновено такива мерки, ако изобщо се стигне до тях, е, започват едва след приключване на проекта, а това на практика означава, че такива мерки не се предвиждат. Всички мерки би трябвало да целят едно негативния ефект върху околната среда – в никакъв случай да не е, надвишава, така да се каже, допустимото. Имам предвид най-вече Натура 2000. Тези мерки трябва да имат изпреварващ характер, е, а не е, да започват или да се предвиждат едва след края на проекта, след завършването му. Защото те имат уравновесяващ характер. Те би трябвало да уравновесят евентуален негативен ефект, но още преди е, началото на проекта. Националните съдебни органи би трябвало също е, интензивно да се занимаят с тази проблематика и да се профилират в това отношение на базата на е, експертно становище и е, изработване на съответното ноу-хау комисията би трябвало да участва много активно в изграждането и функционирането на цялата тази система в държавите членки. И комисията ще, независимо от това, че очевидно ще има винаги недоволни, когато комисията се намесва и когато се опитва да сезира и е, съда за нарушения от страна на държавите членки, комисията е призвана именно това да прави. Тя би трябвало да пази договорите, тя би трябвало да следи за тяхното изпълнение. Благодаря ви. Благодаря. Много интересно представяне вашето изследване ни дава и възможността да коментираме. Но нека преди това да чуем изказването на комисията. Господин Креймер, много. Моля. Благодаря. Комисията иска да благодари на парламента за толкова интересното и полезно изследване. Ние Споделяме повечето от мненията, изказани тук. Е, Мрежата Натура 2000 и законодателството за птиците и за местообитанията, тези две основни директиви, са основните елементи на политиката на общността за защита на многообразието на видовете. И за това е, това са неща, с които трябва да се справяме заедно с борбата с климатичните промени. Като се има предвид, че има немалко нарушения в тази област, може би една пета от всички случаи на нарушения, свързани с околната среда, очевидно има проблеми с прилагане на разпоредбите. Комисията е започнала процедури наказателни срещу всички страни, които имат нарушения по транспонирането на тези е, директиви. 24 случая в момента се разглеждат и немалко други са в съда. Така че е, действително законодателството е много важно, но по този начин виждате и колко много нарушения има и колко голяма е проблема. Ние абсолютно сме наясно колко важни са съответните директиви, колко важна е мрежата е, Натура 2000. Това е реално нашия най-важен инструмент, уникален. 25 000 обекта са включени в една екологична мрежа, която е предназначена да предостави гаранции за добро управление и защита на околната среда и на видовете. Но е, очевидно има проблеми за прилагането на разпоредбите, за определянето на обектите. Мисля, че доста сме преодоляли, доста от тези проблеми са преодоляни. Е, държиме контакт с страните. Имаше много проблеми в е, морските, в морските среди. Комисията се опитва да направи максимално ефективни инструментите, така че да се постигнат целите на директивите. Какво правим конкретно? От самото начало сложихме много голям акцент на разработването на указания на базата на член 6, който се коментира много от тук. Ред публикации имаме много подробни от 2007, например, публикувахме допълнителни тълкования по член 634 и съответните тълкувания. Също така се опитваме да засилим и диалога и сътрудничеството с различните сектори, които се натъкват на проблеми с транспонирането на директивите. Примерно пристанищата в естуарите, там имаме специална работна група, която да разработи указания за член 6, а също така и да а, насърчава обмена на информацията и добрите практики. Има и други групи за разработването на установки за вятърна енергия, за заинтересованите страни, свързани с добивната промишленост. Сега създадохме една нова експертна група, която ще обсъжда въпросите на управлението на мрежата на Тура 2000. Тя е една специална група, която ще се занимава с проблемите за определяне на зоните и формулирането на плановете за управление. Както и формулирането на инструменти за е, консервация и е, опазване на съответните зони. Така че Комисията много активно работи и с, по прилагането на законодателството. Поддържаме контакти с националните правителства. А, планираме да извършиме и програма от семинари. Примерно в България проведохме един подобен семинар миналата година, обучавайки съдии. Във Франция се планира да се проведе още един. Искаме да има и по-голямо разбиране на материята и по-голяма хармонизация при прилагането й. Тоест в директивата се съдържат много елементи. Действително изследването дава изводи, с които ние сме напълно съгласни. А също така сме убедени, че именно такива проучвания са много необходими, особено от безпристрастни експерти. Комисията от друга страна следи много отблизо и всички случаи на жалби относно неправилното прилагане на член 6. също, когато ние издадеме мнения за, по определен казус, следим дали те се спазват е, и ако това не е така, предприемаме съответните наказателни процедури. Мисля, че господин председател отбелязах основните моменти е, на това, което се коментира тук. Благодаря много за изследването и отново нека да подчертая, ние отделяме изключително значение на прилагането на Натура 2000. Това е списъка на заявилите вземане на думата. Госпожа Алкен вече я спомена. Други има ли? Значи първо тези четири има депутати. Госпожа Лели започва. Благодаря, господ, господин председателю. Искам първо да благодаря за представянето на това проучване и да поздравя господин професора за високото качество. Но искам да засегна по-специално два-три важни въпроса. Огромното мнозинство, огромната част от петициите, които идват при нас, се отнасят до приложението на директивата за местообитанията и директивата за опазване на птиците. Разбира се, че държавите членки обаче до ден днешен успяват да намерят някакви вратички за заобикаляне на приложението на тези директиви, не прилагат принципа на превенция и предпазливост и следствието е, че се отказват от проекти едва след като гражданите предприемат политически или правни действия против тях. Искам да спомена това, защото смятам, че по отношение на приложението на директивата за местообитанията, днес съществува недостатъчна политическа воля в държавите членки, а и комисията бездейства по този въпрос, в смисъл, че не упражнява достатъчно натиск върху държавите да прилагат общностните разпоредби. И още нещо, искам да обърна внимание на колегите и на комисията върху това че последния път, когато изслушвахме председателя на комисията Барозо, той като че ли намекна, че ще има преработка на Натура 2000 и директивата за местообитанията. А всъщност проблемът не е в разпоредбите на директивата, а в нейното приложение и контрола на това приложение в държавите членки. Не се нуждаем от нов текст. Имаме си достатъчно инструменти. Можем да упражняваме интегриран контрол и да прилагаме разпоредбите с оглед опазване на околната среда. Просто трябва да имаме, да, да, да, да прилагаме инструментите правилно. И имам и един въпрос към комисията. Беше казано, а и то е известно, че комисията трябва да играе много важна роля във връзка с приложението на мрежата на Тура 2000 и осъществяването разпоредбите на общностното законодателство. Затова искам съвсем конкретно във връзка с целите и механизмите на Натура 2000 и директивата за местообитанията да попитам попитам какви мерки точно се вземат за приложението на тези директиви и на директивата за опазване на птиците. Бяха осъществени редица програми, но, не, но те не можаха да доведат до спиране загубата на някои видове какво се прави от комисията за забавяне на измирането и изчезването на видове, респективно по-добро опазване на съответните зони на редки видове. Благодаря. Господин Жар. Благодаря, господин председателю. Смятам, че всички сме единодушни по въпроса, че желаем да се прилага Натура 2000 и желаем да опазваме видовете. Тук съм съгласен с преждеговорившите. Огромният брой петиции, които пристигат при нас, показват, че или има недостатъчно приложение на общностното законодателство или пък по места съществуват съвсем различни представи за тълкуването на законодателството и това какво предвижда то да се прави. Така че трябва едно по-добро управление. Трябва хората на място да знаят какво трябва да правят и на какви изисквания да отговарят. И тук съм на вашето мнение. Когато става въпрос за големи проекти, които така грубо се намесват в природната среда, унищожават природа, говоря за пътно строителство, за големи промишлени обекти, в тези случаи трябва много точно да се анализира какво се прави. Но искам да насоча вниманието ви към един друг проблем, който също е важен, а именно пропорционалността на място. Приемането на а, Натура 2000 в държавите. А, това приемане намалява все повече, одобрението намалява все повече. А, ако говорим за Германия, има недоволство от е, две мерки, които непрекъснато са в медиите. Едното е о прочистването, възстановяването на бивши военни полигони в е, Германия. Е, в тях има заровени танкове, изпуснато дизелово гориво, забравени снаряди, друга амуниция и така нататък. И когато ние казваме, че искаме да детоксикираме тези места, срещаме съпротива. Но мисля, че няма и пропорционалност. Хората на място не разбират. Първо, ние нямаме право да влизаме в тези зони, защото има може да има мини, влезем ли, не влезем ли пък, не изпълняваме Натура 2000. Това е проблема. И още нещо. В Германия и в моя регион, Саксония, има страшно много бивши железопътни линии, които просто вече не са а, необходими. Тоест, немските е, железници вече не ги използват. Всеки разумен човек си казва, значи до сега можеше да минава влак. Ако обаче минаваме с коли, големи проблеми с а, Натура 2000 и така се бави строителството на шосета в тези места. Значи, ние сме за Натура 2000, за опазване на местообитанията. Просто трябва да намерим начин по места да не дискредитираме сами смислеността на всички тези мерки. Трябва да има пропорционалност на място, да има постепенни мерки, които са по-малки стъпки, без да правим някакви огромни скъпи изследвания – просто малко по малко да спечелим одобрението на населението, защото това, което правим, трябва да го правим с хората. Против хората няма да можем да направим нищо. Мисис Алкин, плиз. Госпожа Алкин, моля. Искам да благодаря за свършената работа. И така малко по-колебливо ще благодаря и на комисията. Защо? Защото така нямам добри впечатления от волята на комисията да наложи спазването на директивите. Директивата за местообитанията е една от най-популярните всъщност, когато се коментира първичното законодателство на Европейския съюз. Добре е да говорим за такива проблеми, защото в това отношение Европейския съюз просто демонстрира себе си като брилянтна институция, която а, помага за решаването на най-спешните и наболели проблеми. Трудно е, разбира се, на място да убедим хората в това, но това е наша отговорност. Ние сме политиците, които трябва да обясняват на хората. Разбира се, че трябва да се опазва природата и ако търсим само краткосрочни решения, в дългосрочен план ще платим горчива цена – през 2008 година в Гетеборг се взе решение да се опазва многообразието на видовете, респективно да се спре изчезването на видове. Така че искам още веднъж да подчертая, че в политическата група на зелените беше голям шок господин Барозо да дойде при нас. Ние да го питаме за различни проблеми във връзка с Натура 2000. Примери има достатъчно в това отношение. Ето го сега и този доклад в разцете ни. Та Обърнахме внимание на господин Барозо, че трябва да се подпомагат альтернативи, че докато не се спазва принципа на предпазливостта, ще обслужваме економически интереси и така нататък. Оказа се, че комисията много слабо действа в това отношение. Не страните, комисията. И ето го шока. Господин Барозо каза, да, ама ние в момента преработваме директивата. Ама това, което трябва да се преработва е практиката, дами и господа, не е текста на директивата. Така че се надявам най-сетне да узнаем от комисията за какво точно става въпрос ако една директива всъщност не пречи, защо трябва да я а, преправяме, ако едно нещо си работи, защо да го поправяме и ремонтираме. Благодаря за свършената работа. Надявам се, че ще постигнем някакъв напредък но ще продължим да следим нещата и нямаме никакво намерение да се отказваме. Ние сме свикнали да се съпротивляваме. В моята страна също се сблъскваме с подобно отношение. Имаме такива случаи. Така че в никакъв случай нямаме намерение да се отказваме от поставените цели, продължаваме да следим це за изпълнението на директивата. Благодаря. Аз също искам да благодаря за извършената работа по изследването. Има няколко момента, които искам да коментирам. Първо, това, което вие ясно казахте, а именно, че има проблеми и забавяне при определенето на зоните – защото действително това е така. Има об... зони и обекти, в които няма добра защита, няма добро управление. Целите, които сме си поставили, свързани с плана за биоразнообразието, очевидно няма да бъдат изпълнени и ние трябва да действаме по-енергично. Проучванията за економиката на екосистемите показват, че на световно ниво разходите за поддържане на биоразнообразието ще бъдат между 1,2 и 3,2 е, трилиона евро, така че като в е, Европейския съюз е, наблягаме на економическия аспект на някой проект за сметка на екологическия, това всъщност потвърждава именно тезата, че е, от економическа гледна точка могат да се нанасят много вреди на околната среда и трябва да се противостои на това. Е, аз лично приветствам това, че се създават работни групи от е, комисията. Особено от тази, която се занимава с туарите и с е, проблемите на добивната индустрия. Много ми е интересно кога комисията ще планира да публикува насоките от работата на тези групи. А също така считам, че и трябва енергично да се насърчават страните членки, те сами да преодоляват проблемите, които имат при приложението на законодателството. Считам, че обучението и обмена на добрите практики е много важен, особено в новите страни. В България, например, на последната среща дискутирахме какви трудности имат те там и макар, че е тъй или иначе за никоя държава няма извинения, е, трябва да се мисли примерно за обучение, аз лично съм разговаряла с много представители на страни, които са извършвали обучение на местно ниво и те винаги са коментирали, че са много благодарни на това, че когато получават информация, която им дава възможност по-добре да прилагат законодателството. Това е един от аспектите. Опручването съвсем ясно показва също така, че и комисията трябва да бъде по-активна при прилагането на наказателни процедури. Значи, обмена на информация е важен момент, но това, което показва доклада тук, е, че ние няма да е, успеем да спазим целите си за запазване на многообразието на видовете защита, и опазване на природните системи. Така че е много важно да се вземат много по-строги мерки и то много активно да се вземат такива мерки. Грация, мисър Басинаро. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Ще благодаря на господин професора за това чудесно проучване във връзка с прилагането на директивата за местообитанията. Виждам определен конфликт между економически интереси и целите заложени в директивата. Или се поставят интересите на туризма на преден план, или възобновяемите енергии, свързаните с тях проекти – да кажем, е, вятърната енергия в Румъния в момента се обсъжда много оживено е, и връзката на тези проекти с е, евентуално вредно въздействие върху прелетните птици. Смятам, че се реагира твърде късно на подобни проекти. От момента, е, в който се започва обсъждането и е, в крайна сметка се вземе решение, минава много-много време. Държавите членки, освен това, много малко си сътрудничат. Те са твърде сдържани и са склонни да е, представляват и защитават единствено економически интереси. Така че компетентните европейски органи реагират е, твърде бавно на подобни проекти, а при производствата, съдебните производства за нарушение на общностното законодателство, знаем, че те продължават в продължение на години понякога тече делото и проектът отдавна вече е приключил, с е, страшените видове, те да се каже, са унищожени вече. И затова смятам, че би трябвало да целим с преработката на директивата или изобщо с е, новата правна уредба не само да подобрим практиката на 27-те държави членки, а да определим един унифициран срок за реакция на държавите членки. Защото държавите членки, респективно компетентните органи в тези държави, реагират по различен начин в зависимост от националното законодателство. Ако желаем наистина да запазим критериите е, и да ги прилагаме, е, би трябвало да установим еднакви задължителни срокове за всички по директивата за местообитанията. Между Европейския съюз и граничещите с Европейския съюз държави също се обсъждат е, въпросите, свързани с е, защитата на местообитанията, тъй като знаем, че границите не са пречка за негативното въздействие върху околната среда, да кажем е, Балтийският тръбопровод би трябвало да бъде предмет на много-много сериозни е, преговори и обсъждания, защото Русия, е, хубаво тя не е член на Европейския съюз и не е подписала съответните правни актове, които въжат за държавите членки, но при всички положения ние би трябвало да обсъждаме е, тези въпроси. Е, Русия, както знаем, не се е присъединила и към е, общата енергийна харта. Украина и там изобщо не сме обсъждали въпроса за канала, който свързва Украина с Балтийско море, така наречения Бистро канал. Е, Европейския съюз би трябвало да бъде много активен и да поставя тези въпроси на масата за преговори. Господин Кремер от името на комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Много въпроси бяха поставени. Ще се опитам да отговоря поне на някой от тях. Euh, Много страни членки имат проблеми. Техните граждани изпитват е, затруднения да разберат за какво изобщо става дума с, е, тази мрежа Натура 2000 и съответните директиви. Много критики сме получавали, че проектите ограничават прекалено много а, и не могат да бъдат прилагани. Директивата за местообитания има за цел да налага устойчиво развитие в хармония с околната среда и да защитава многообразието на видовете. На местно ниво често има излишни пречки пред изпълнянието на тези проекти, но това не е по вина на директивата. Очевидно е, че в края на кращата ползата на всеки местен проект трябва да се измерва с това какво допринася за биоразнообразието. Проектите се изпълняват по класически начин, имат си включително економически цели, а в края на кращата в един момент става ясно, че може би ще има и отрицателни последици за биоразнообразието. Тази практика трябва да се промени в смисъл, че още когато се замислят проектите в най-ранните етапи, трябва да се отчитат въздействията върху биоразнообразието. Защото очевидно, ако не си наясно с целите за опазване на биоразнообразието, в края на кращата ще има проблеми с проекта. Но малко по малко разпоредбите е, на законодателството за околна среда се е, започва да се приема от е, гражданите. Имаме в момента проекти, които е, целят конкретно да подпомагат е, съставителите на предложения да отчитат е, именно тези аспекти за запазване на биоразнообразието или да търсят съответни компенсаторни мерки. и е, това да се случва на национално и местно ниво. Е, е, хората често имат погрешната представа, че Натура 2000 е бариера пред рехабилитацията на стари е, обекти, е, военни и други подобни, но това съвсем не е така. Има много законодателства, законодателни текстове в това отношение, има формулирани разпоредби и всъщност абсолютният приоритет трябва да бъде ефективното управление на Натура 2000, а също така и последователната работа по Натура 2000. Е, Комисията действително може да бъде по-активна. От друга страна, що се отнася до нарушенията, това също е много важен е, аспект но когато ние установим, че има нарушения, по силата на член 226 ние започваме наказателни процедури. Тази процедура е доста дълга. Първо се прави предупреждение, после се чака мнението на страната и така нататък. Икономическите конфликта между економиката и биоразнообразието, действително има такъв но също считаме, че има много конкретни, добре разписани инструменти за справяне с този проблем. Директивите сами по себе си са достатъчно добре направени. Директивата от 92 и от 79, това са две директиви, които работят в комплект. И всъщност е, по силата на плана за действие за 2010 и член 17 е, ще бъде е, изготвен и доклад, който ще бъде публикуван. До сегашните ни изследвания показват, че Целите за запазване на многообразието не се спазват достатъчно добре. Има ред недостатъци. Ние не смятам обаче да разводним текста на доклада, да го отслабим, а напротив, обсъждаме кои точно ще бъдат удачните стъпки. Надявам се, че съм отговорил на повечето от въпросите ви, затова приключвам до тук. Благодаря. Благодаря много на господин професора за неговия доклад. Няма други желаящи да се изкажат, но професорът е тук и е, е винаги готов да отговаря на въпроси Следващата точка, номер 543-2008, това е номера на петицията, внесена от Карлос Риос Торес с испанско гражданство от името на екологично сдружение Фауна Декобелес, подкрепена от 2700 подписа в знак на протест срещу построяване на мост на Естуара. Комисията, благодаря. Ние им дадохме съобщение по, по, по тази петиция, когато тя първоначално бе подадена в смисъл, че нямаме достатъчно данни, за да оценим дали има нарушаване на законодателството и дали построяването на този мост ще е, има отношение отрицателно към зоната от Натура 2000. До, поискахме от вносителя допълнителна информация и вносителят ни предостави ред документи, включително документи от официалните власти, които показаха, че има оценка на въздействието на проекта и тя заключава, че обекта няма да наруши е, мрежа Натура 2000. Ред е, мерки за намаляване на въздействието са предвидени. Е, те отчитат необходимостта от защитаване на местообитанията когато бе предоставена тази информация, вносителят не успори информацията на властите. Затова комисията счита, че изискванията на директивата за местообиданията е спазен, са спазени и няма нарушение на законодателството в това отношение. Председателката не говори в микрофона, така че не може да се превежда. И така, микрофонът е включен. Има ли изказвания по тази петиция? Ако не, Преминаваме към следващата точка, петиция номер 12, но естествено е, продължаваме да работим по номер 11. Е, номер 37-2005, е, внесена от Лоранс де Мартиниер с френско гражданство, Жан-Мари Соломон ще представи становището на вносителите. Благодаря госпожо председател. Ще изразя желание като вносител, ние бихме желали да няма вредно въздействие върху околната среда. В този смисъл благодаря и на господин професор за доклада. Ще говоря по две от петициите, номер 37-2005 и номер 613-2009. Е, става дума за 300 граждани, които са подкрепили проекта и е, за асоциации, за общински съюзи е, в областта на Лара. От е, години ние се опитваме да предотвратим е, строителни проекти за мостове над Луара. До ден днешен все пак не сме успяли да е, постигнем успех. Проектите не са свързани с представите ни за опазване на околната среда и за устойчиво развитие на економиката. 300 милиона се предвиждат за тях. Става дума за един голям пояс или за редица от защитени области е, които отговарят на съответните критерии по Натура 2000, а също и на директивата за местообитанията през 2000-та година и общината и реката са включени в списъка на е, защитените културни обекти. Става дума за множество застрашени видове, които са защитени, е, повече от 40, 15 и то най-вече става дума за лястовиците, е, за така наречените морски лястовици, които би, се нуждаят от особена защита, тъй като са най-силно застрашени. Има и е, бибри, има и е, змии, които е, също са защитени и е, то не само във Франция и в тази област около река Луара, но и изобщо в целия свят, тъй като принадлежат към застрашените видове. В е, рамките на много подробен е, и детайлен е, доклад Всичко това е описано много е, точно, но е, се предвижда нов е, мост със съответната отбивка. Е, проектът е от 96-та година, като това наред с вредното въздействие върху живеещите там, обитаващите тези места видове и екологичното равновесие ще наруши и е, целият естествен и особено важен релеф на е, областта, който е Карстова скала. И така, трите моста, които са предвидени в проектите, е, бяха отхвърлени първоначално от префекта тъй като не бяха съпроводени с съответните изследвания и проучвания. След това обаче е, допълнително е, инвеститорите внесоха някакви допълнителни документи, които е, нали, по наши данни са подправени, не отговарят на истината и не би трябвало да се взимат под внимание. Инвеститорът е солиден в рамките на е, публично-правното е, партньорство. Е, от 2009 година вече се знае, че е дадена зелена светлина, но това не е, отговаря в крайна сметка по същество на правните разпоредби и на е, разпоредбите в директивите. Спешно необходимо е да се действа, за да запазим тези е, особено красиви и ценни от гледна точка на е, разнообразието на флората и фауната места. Независимо от това, е, общините се борят да наложат тези вредни за долината на Луара обекти. За първи път, е, държа да отбележа това, ние имахме усещането, че ни слушат, е, че нашите аргументи се взимат предвид. По време на процедурата, е, след внасяне на петицията, защото наистина тук депутатите обръщат внимание на всичко това, което сме представили като данни и то безспорни данни към нашата е, петиция. Държа да отбележа, че всичко това, което сме представили като данни, е, отговаря на действителността. Всеки път, когато стане въпрос за моста на Туара, е, и то е, за този, е, който от наша гледна точка ще бъде най-вреден, ни се казва, че мостът е изключително важен, необходим, стои над е, всички други съображения и така нататък. И така, гледайте на моето изказване като на е, тревожен сигнал за това, че долината на Луара е застрашена и че инвеститорите подкрепят е, искането си и е, своята документация с е, подправени данни. Би трябвало след като общината не взима предвид нашите жалби и сигнали е, от страна на европейските институции да се предприемат е, необходимите мерки. Комисията разполага с е, всички документи, които ние сме представили и би трябвало да внесе съответния иск за възбуждане на производство за нарушаване на договорите по член 226. проектът е, ще се ускори дори в момента, в който е, премине в частни ръце. Частният инвеститор вече не трябва да се съобразява с е, редица задължителни изисквания към общински и държавни органи и това в рамките на тръжната процедура и това ще е, ускори реализацията на този вреден проект. Съдебните органи се оказва, че не желаят или е, просто нямат възможност е, да оспорят решението на административните органи. И така с арг е ви очи, и да се каже, ние ще следим какво ще става и по о, линията на о, всички конвенции за о, защита на околната среда и на и директивите ще действаме и срещу общината, която не спазва правилата по линия на директивата и срещу всичко и срещу действията на частния инвеститор. Става дума за петиция 0613-2009. Сега ние ще докажем, е, че е, до този момент не е представен альтернативен вариант с съответните калкулации и със съответната оценка върху въздействието на околната среда и местообитанията. Независимо от е, това е, все още няма оценка за въздействие върху околната среда, а за това няма никакво обяснение и извинение. Оценката за въздействие върху околната среда, която ние е, предизвикахме и е, разполагаме с резултатите, доказва изключително вредното въздействие на проекта. И така, конвенцията Архос е, трябва да се е, спазва. И държавите членки трябва да предприемат действия срещу подобни опити. Разчитаме на вашата подкрепа и Благодарим за подкрепата, която до този момент ни оказахте. Френското законодателство е, предвижда определени облегчения е, в случаите, в които става дума за подобряване на комуникационната мрежа като цяло, шосейни артерии и мостове всичко свързано с подобряване на транспорта. Но проектите, които са с доказано вредно въздействие върху околната среда, би трябвало да не се ползват от тези облегчения и да не биват осъществявани по линията на съответните разпоредби във френското законодателство. Ние ще продължим да се борим, защото става дума за една порочна практика, за един лош сценарий и филм, който непрекъснато се върти пред очите ни. Благодаря ви. Благодаря и на вас. Сега ще чуем комисията, господин Гримо. Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, а, уважаеми господин вносител. Много ви благодаря, че ми давате възможност днес да ви информирам за най-новото развитие по този въпрос. Първо, комисията иска да подчертае, че от няколко години следи този случай. Вече няколко пъти ви информираме в тази комисия по въпроса. Последното, което получихме от френските власти, е, че няма никакво разрешително за строеж за тези мостове. Нито едно разрешително за строеж, което се дължи и на незавършената овоз. Допълнителният анализ на въздействието върху околната среда, който се цитира от вносителя на петицията по отношение на кумулативното въздействие на строителството на тези мостове, също не е приключило. Щом вносителят казва, че проектът е одобрен, след като Генералният съвет го одобри, това не, не е така, не е точно така. Има публична процедура, има и следващо по-високо ниво. Ще ми позволите да припомня, че в връзка с това обществеността има право да участва в вземането на решение. Имаме и съответните директиви в тази област. Едната е от е, номер 37 от 2005 година и разбира се и тази за уместообитанията 9243. В тези директиви се казва, че когато са на лице сведения по приложение 4, а това за сведенията, които описват проекта и евентуалното му въздействие върху околната среда, те се предоставят на обществеността, като се е, предначертават мерки за свеждане до минимум на това въздействие. Според нашите сведения, френските власти още не са стигнали до този етап. Те все още работят по ОВОС. Общинският департамент и компетентните му органи, разбира се, има право да се занимава с пътно, проекти за пътно строителство, включително и за строителство на мостове, но това далечно означава, че има дадена зелена светлина за такива проекти, когато те ги одобрят първо трябва да има разрешение за строителство. Още сме далеч от този момент. Френските власти ни казаха, че това може да се случи евентуално най-рано през януари 2011 година. Във връзка с това комисията възнамерява както сме правили и до сега, да остане в контакт с френските власти. Сега ще се обърнем непосредствено към тях, за да получим актуализирана информация, особено що се отнася до публично-частните партньорства. Simplement, l'information qui m'a été communiquée aussi dernièrement par les autorités. А, това е информацията, с която разполагам до момента. А, предвижда се такова строителство, но то все още не е разрешено. Когато дадена община вземе решение да инвестира пари за дадено публично-частно партньорство, това все още не означава, че има разрешение за строителството на моста. Това, че общинските власти са решили да предоставят, да заделят определени общински средства за такъв проект, далечно означава, че има разрешение за неговото осъществяване ако се стигне до разрешение, преди то, то ще бъде предхождано от информиране на обществото и обществен дебат. Ние винаги сме се обръщали по този въпрос и към френските власти да и те ни предоставят данни във връзка с прилагането и на Натура 2000 и на директивата за местообитанията, така че се гарантира, че нито един от одобрените проекти няма да има вредно въздействие, особено, що се отнася до специалните защитени зони. Благодаря. Не знам Кристиан Савене дали иска да вземе думата или бяха достатъчно обясненията на представителя на комисията. Искате думата, така ли? Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвършенно кратък, но искам да добавя още три момента към казаното във втората петиция 0613, където става дума за подписване на договори за публично-частните партньорства. Става въпрос за тези партньорства при изграждането на моста. Това са е, договорни отношения, които не се уреждат от европейското законодателство. Публично-частното партньорство, за което става дума конкретно, е договор, който подлежи единствено на националните законодателни разпоредби. Има съответния декрет в френското законодателство, асимилиращ общностните разпоредби в това отношение. Така че нямаме никакво право да а, действаме против френската държава като държава членка, защото тя не е нарушила нищо. Но има европейско законодателство по отношение на опазването на околната среда и Генералният съвет, независимо от ситуацията, в която се намира, трябва да провежда публични търгове за изпълнение на изискванията на европейското законодателство. Доколкото разбирам, този момент все още е далеч. Все още въобще не може да се предвиди кой точно ще бъде партньорът. Иначе ще да има голям проблем, ако се знаеше от сега кой ще е частният партньор на общинските власти. Така че договорът за партньорство може да бъде сключен едва след приключването на всички предварителни процедури, които, както вече казахме, са много продължителни трябва след това трябва да се отправи покана за публичен търг, който може да бъде класически а, освен това има възможности за възражения преди подписването на самия договор, както казва и самия вносител. Вече след като се внесе договора, ще бъде много трудно да се внасят възражения срещу него. Но в рамките на процедурите за обществени поръчки има достатъчно механизми за реакция, дори ако признавам, има по-малко е, възможности, отколкото по директивата. Но ние ще разговаряме и с другите засегнати генерални дирекции. Всички заедно ще следим случая. И ако се окаже, че процедурата за обществени проръчки не е спазена, ние ще направим съответните постъпки пред френските власти. Председателката, благодаря. Мисля, че тази петиция трябва да остане отворена и сега можем да преминем към 13-та петиция. Тя е, вносител е Оливие Переон трима души са тук по тази петиция. Господин Деклерк е председател на профсъюза на работещите в соленищата. Вносителят. Благодаря, госпожо председател. Аз съм производител на сол и... Аз ще представлявам днес нашата организация. Много ви благодаря за поканата днес да представим своята петиция. Става дума за един е, проект за строителство в съседство с защитената зона в Герант. Много е важно да не забравяме, че океана и хората са оформили нашия остров в течение на векове. И в момента 2000 хектара са част от мрежата Натура. Там не се използват е, машини ние не използваме и химикали. И за това е, риска от замърсяване на солищата е много, солниците е много голям е, поради строителните е, работи. Значи ние не само произвеждаме сол, но всъщност и регенерираме една, един изключителен природен обект, който е уникален, който представлява важно наследство за бъдещите поколение и който трябва да бъде защитен. При нас съществува идеален баланс между човека и природата и запазването на природата зависи от нашата работа. Освен това, ние произвеждаме сол, която е международно призната. 450 души работят в солниците с много солиден оборот. Има и съпътстващи дейности, които също осигуряват работни места. А, също така ние представя, представляваме една туристическа атракция. Така че асоциациите за защита на околната среда и производителите на сол се обединиха, за да представят петицията в искане да се прекрати ерозията на зони, които всъщност са защитени още от много години. Сега давам думата на колегите ми. Зоните е, от Натура 2000 са такива, които трябва да бъдат защитавани срещу проекти за урбанизация. Но властите е, направиха всичко възможно да удължат срока за определянето на тези зони по Натура 2000. Предишният кмет на Герант даде разрешение за строежа. Е, проектът е разположен в съседство с канал. Е, можете да видите на предоставения ви документ е, снимките строителството на железопътна линия причинява, първоначално е причинила също ерозия. Така че тези проекти за строителство, виждате отново на а, снимките, нарушават силно усилията за защита на зоните. Кмета постанови, че тези зони не са толкова използвани, имат нужда да бъдат раз, развивани, но всъщност те граничат абсолютно с зона, специална защитена зона от Натура 2000. В зелено е обозначена в документите. Всъщност, е, както може да видите от документите, още от 2005 година кмета на Герант е бил наясно с тези факти, а вероятно и преди това, т.е. че зоната е част от е, мрежата Натура и е в процес на това да получи класифициране по нея. решението за зоната всъщност се получи след издаването на разрешението за строеж и за това сега ние искаме от вас да отчетете факта, че това разрешително за строеж е издадено за 23 три кооперативни жилища, 30 индивидуални къщи и дом за възрастни хора. Целият този проект, който е получил разрешение от бившия кмет, всъщност директно е в нарушение на директива 9243 защото обект още в самото си начало е бил е, регистриран като специално защитена зона. И този район, който в момента ще бъде урбанизиран, всъщност е, ще бъде урбанизиран в нарушение на директивата. Ние се обърнахме към властите е, в град Нант, но те решиха, че няма нарушение на директивата. Нашата асоциация в момента ги дава под съд. Също така, считаме, че министърът, когато се обърнахме към него, не направи необходимото да наложи е, разпоредбите на директивата – и избягна да даде мнение, тъй като вече бе започната съдебна процедура. Френските власти изчакаха до 2006 година да дадат класификация на зоната по Натура 2000, макар че още през 79-та тя е обозначена като защитена и дадоха разрешение за строеж. Много е важно да се каже, че нещата се е, променят. Периметъра на Натура 2000 за морски обекти означава, че е, този обект трябва да остане в рамките на тази е, мрежа. Никога не е имало спорване на този факт. И е, в момента няма никакви съмнения, че не може да има строителни работи на този обект. Независимо от това, е, се предвижда рехабилитационни действия в е, непосредствена близост до обекта. В момента обаче новия кмет на Герант е настроен много критично към, новия, към този проект за строителство. Те лично, той и неговите е, колеги във властта считат, че издаването на разрешителност на строеж е било грешка. Общината е изкупила част от земите, за да ги запази. И затова, дами и господа, ви призоваваме да отчетете тези факти, да не, да призовете френските органи да изпълняват задълженията си по Натура 2000, да изпълняват задълженията си по директивата за местообитанията и да вземат всички мерки за да предотвратят строителството или да решат въпросния проблем. Благодаря да дадем думата на комисията сега. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, аз ще започна, а след това моят колега най-вероятно ще продължи. И така, още веднъж, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, обръщам се с поздрав и към носителя. Ще се опитам да очертая правната рамка е, във връзка с тази петиция. Вносителят с право отбеляза, че издаването на разрешителното за строеж и е, окончателното решение за защита на зоната е, обикновенно е, са доста разделени във времето и отдалечени във времето, което е, така че срокът е много важен. Датата за издаване на строителното разрешение в този случай показва, че към този момент, към тази дата, проектът не се е намирал в е, защитена, специално защитена зона а след това вече е попаднал в територията на тази зона е, Тоест е, на зона, особено важна за птиците, съгласно френското законодателство. Така че, е, когато става дума обаче за специално защитени зони, съгласно правораздавателната практика на Европейския съд, е, просто държавите членки не могат да правят нищо. Но в този случай не става дума за директивата за местообитанията, а за директивата за защита на птиците. Член четвърти, т.е. не член 6.3. В този случай става дума най-вече за е, от, така, мерки, които държавите членки са е, договорили помежду си, че ще защитават е, птиците, застрашените видове и така нататък и техните местообитания. Съгласно член четвърти, 4 е, е, мерките, които трябва да се вземат, са дори много по-стрикни, много по-сериозни, отколкото в съответния член на директивата за местообитанията. Е, това е правната рамка. И е, това беше обяснението от моя страна в началото на нашето изказване, а сега моят колега ще се спре на техническите подробности. На 6 февруари 2009 година в Париж ние проведохме заседание с френските компетентни органи през лятото те ни предоставиха и е, съответните документи, копие на, строителството, е, на разрешението за строителство, е, оценка на Министерство за здравеопазването, оценка на други компетентни органи, е, решение на префекта и в всички тези документи се посочват и съответните параграфи от френското законодателство. Освен това, след издаването на строителното разрешение е, е не, са излязли резултатите от едно поръчано изследване за оценка на е, въздействието, но след като е издадено строителното разрешение. Във всеки случай, генералната ни дирекция все още не е получила е, текста на това проучване и е, съответно неговите заключения. А то е абсолютно необходимо, за да можем да излезем с някакво становище и е, в момента, в който получим и съответната документация, свързана с новия проект, и е, заключенията от проведеното проучване. Ще се занимаем сериозно с въпроса и естествено ще ви информираме. Госпожа Бее. Euh, euh, Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да се спра и на двете теми. Ще кажа нещо по становището на комисията по втората тема Геронт. Господин Геронт е, говори е, по тази тема. Що се отнася до юридическата, до правната рамка, не можем да се съгласим с нея. Тук задълженията са пренебрегнати. Това е записано и в е, решението на е, съда. Така че тук има различия в мненията. Но по отношение на техническите подробности, да, строителното разрешение е издадено преди извършването на съответното изследване и това е свързано с определени нарушения на законодателството или неправомерни мерки, действия, да го кажем. Е, това беше моята забележка по правните аспекти. А инак комисията посочи, че една част от задължителните документи не са представени. Това са документи свързани с кореспонденцията на общинско равнище с правителствени органи. Да, за да може комисията да се произнесе. Тези документи са много необходими, но снимката в приложение 2 в свитъка от документи, който сме ви предоставили, показва, че става дума за буферна зона и че тази област именно е, е особено важна за да се защитат солниците, солените езера Тоест, тук става дума не само да, за това да защитим природата, става дума и за това да защитим самата економическа дейност и производството в тези салници, защото природата всъщност прави възможно да се разработват салниците, да се добива сал. Би трябвало да се отнесем към новия кмет, към общината, за да получим необходимата документация и информация за новия проект, който е предложен именно от е, общинската администрация, а би трябвало да се обърнем и към е, компетентните органи на национално равнище, е, за да стане ясна връзката между защита на природата и защита или е, запазване на економическата дейност там. А сега, по втората тема, е, разширяване на пътната артерия, на отбивките за обиколните е, пътища е, в долината на Луара, в община Луарей, Наистина изпитвам определени трудности да разбера за каква става дума в този случай, при тази петиция. От 96-та година, т.е. от повече от 10 години, е, си играем на е, криеница с е, френските компетентни органи. Да, близо до Орлеан се изгражда една голяма транспортна мрежа с много магистрали, шосета и така нататък. Проектът като цяло би трябвало да бъде много по-прозрачен и най-вече да осветлява е, така важните въз... последствия и е, евентуални негативни е, последствия, най-вече върху околната среда. Но до този момент не сме постигнали прозрачността, която при всички положения се изисква във връзка с подобни проекти. Проектът не е ясен, не е представен по един достъпен и разбираем начин. Той е представен непрозрачно. Така че тук е, оставаме с впечатлението, че вносителят с право се тревожи че проектът е прокаран вече, че проектът, е, така да се каже, е получил зелена светлина, макар че в истинския смисъл на думата официално разрешение няма. От е, тук следва и е, така една определена неяснота за този проект. И това се отразява и на нашите решения и становища ако вносителят сезира съдебните органи, като се позове на директивата за местообитанията, аз бих предложила и комисията да се обърне превентивно към органите за местно самоуправление, както и към компетентните органи на национално равнище. Тъй като очевидно не е само едно усещане, а май, че има доста доказателства и данни за това, че се нарушават правилата по Натура 2000. Да, ще имаме предвид е, това, което препоръчахте е, и вашата препоръка да се сезират съдебните органи. Госпожа Кони, ще ви помоля да бъдете съвсем кратка. Имаме само 5 минути до края на предобедното заседание. Благодаря ви. Е, няколко думи по втората петиция. От юридическа гледна точка мисля, че не всичко е било коректно, така че мога да препоръчам само да се обърнем към кмета, към министъра. Кмета е нов, както знаем. И да се погрижим за колкото е възможно по-бърз отговор на жалбата на вносителя, защото остава дума не само за екологични аспекти, но както видяхме и за економически аспекти. В този случай става дума за една прекрасна местност, защитена местност и се нуждаем от много бърза реакция. При първата петиция изслушах обясненията на вносителя. Струва ми се, че за момента не е представена пълна информация и документация, така че Вносителят би трябвало да се постарае да ни предостави колкото е възможно повече данни, документи, за да можем и ние да се произнесем. Може би бихме могли да се обърнем към е, френските органи да е, вземат отношение по петицията, внесено от е, е нашите вносители. Благодаря ви. Комисията още веднъж но много ви моля, наистина съвсем, съвсем експедитивно и кратко. Бих желал да отговаря на казаното от депутатите. Правните аспекти са съвсем ясни. Щом става дума за държавите членки, те не могат да си позволят да правят каквото и да било в случая не въжи обаче член 3 от директивата за местообитанията, а 4.4 от директивата за птиците. Така че тук става дума за зона, особено важна за птиците, които обитават тази местност. Проектът би могъл да има много съществено отрицателно въздействие върху птиците, които обитават областта, върху застрашените е, видове. И ние тогава, ако се докажат тези сигнификантни, съществени негативни последствия върху е, живещите там птици, е, ние ще можем да предприемем действия. Член 4-4 при всички положения е много по-стриктен и много по-строг. Е, говоря за директивата за птиците, отколкото е, е, член 6 и 2.6 от директивата за местообитанията. А сега по темата Орлеан. Да. Ние периодично пишем до френските органи до френските власти. Молим ги да ни информират е, за това докъде са стигнали нещата, да ни информират за евентуално издадени разрешения. Така че ние сме в непрекъснат контакт с